Buenas tardes. Buenas tardes. Добър ден. Добър ден. Уважаеми колеги, нека да започваме за заседанието. Първа точка от дневния ред е именно приемане на дневния ред. Моето предложение е да приемем следната промяна на дневния ред, а именно точка 9, свързана с прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния, тъй като има промяна в плановете за пътуване на докладчика на Карлос Коелю и по точка 10 също така. И тъй като има затруднения с полетите, предлагам да отложим обсъждането на тези точки до следващото заседание на комисията Либе, за да имаме докладчици по всички точки. И така, ако няма никакви възражения, нека сега да приемем дневния ред. Втора точка от дневния ред е съобщения на председателя. На първо място, позволете ми да изразя удовлетворение, свързано с посещението на делегация на Либе в Съединените щати. Делегацията на Либе посети Вашингтон и скоро доклад от посещението ще бъде изпратен на всички вас. А според нас ние проведохме наистина плодотворна поредица от обсъждания и а, чрез нашата работа Европейският парламент ще може да приеме много важна резолюция. А, според нас това е наистина изключително интересно. Речта, която беше произнесена от страна на вице президента на Съединените щати Джо Байден тук миналата седмица беше изключително интересна и както знаете, първият кръг свързан с споразумението TFT, ще се проведе днес и утре. Господин Райнхард Прип, който е директор в комисията, ще информира на 12 май политическите групи във връзка с резултата от първия кръг от преговори за TFTP. Така че ние ще имаме възможността да обсъдим всичко това с комисар Малстрион и по време на нашите бъдещи заседания. Сега нека да преминем към точка 3, а именно представяне от страна на комисар Малстрион във връзка с последните развития в, не, в комисията, в нейната сфера на дейност, откакто комисията започна своята дейност. Комисар Малстрем помоли за обмяна на мнения с нашата комисия в връзка с нейния ресор, така че ние наистина очакваме с нетърпение да чуем какво тя ще каже. След това ще започнем дискусия, ще позволим вие да направите своите коментари. Госпожа Малстрем, имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие да бъда тук, въпреки че с вас сме се виждали по време и на други групи, но това за мен е първият шанс, първата възможност да се видя с всички вас на куп, откакто беше проведено моето изслушване преди известно време. Надявам се, че това няма да е последната възможност да обменяме мнения в този форум. Сега нашата комисия вече работи, вече е навлезе в своят мандат и всички ние в комисията, в парламента, в съвета се опитваме наистина да разберем в дълбочина новата ситуация. След приемането на Лисабонския договор искаме да видим как точно ще се осъществява близкото сътрудничество между различните институции. Смятам, че вие всички разбирате колко важно е всички ние да работим заедно в връзка с моите дейности и моята сфера на дейност. Важно е всички ние и парламента, и комисията, и съвета да се концентрираме по въпросите, в същество, а не толкова да се задълбочаваме в процедурните въпроси. В крайна сметка имаме толкова много общи въпроси, които споделяме в нашите работни програми. Така че наистина имам много неща, които да обсъдя с вас. Позволете ми, господин председател, да представя нещата, върху които работихме до този момент, както и да се фокусирам върху дейностите, които ще развиваме за в бъдеще и за които ще се нуждая от подкрепа. Както знаете, преди няколко седмици аз и комисар Рединг представихме дневния ред и плана за действие, свързан с Стокхолмската програма. Наистина това представлява доста амбициозна програма за нашия мандат и наистина имаме много дейности, по които да работим. Това беше свързано с решенията взети от министрите от през декември месец Нашата работа също така е свързана и с желанията на европейските граждани. Вие сте получили програмата, така че се надявам да сте се запознали с нея и да можем да обсъдим това, което вие мислите по нея по-късно. Аз встъпих в длъжност, длъжност точно преди три месеца и а, наистина се запознах с много предложения, които се а, надявам в момента вие да оцените нещо, което ще ви представя а, сега. А, Получих отговори и коментари не само от вас, не само от институциите, но и от редица неправителствени организации, които ми показаха а, как да подходим към тези въпроси заедно. Тук а, виждаме въпросите, които са свързани с защита на правата на децата, както и хартата за основните права. Надграждането над съществуващите европейски инструменти е много важно и ние идентифицираме нови дейности, като превенция, идентифициране на нови дейности, както и набелязване на нови решения. Те, всички тези инструменти ще бъдат внедрени чрез редица програми, като те няма да бъдат свързани само с иммиграцията, но и с редица въпроси, свързани с най-ната нашата дейност. Комисията прие и първия доклад, свързан с иммиграцията и обежещата. Този доклад включва и всички ангажименти, които бяха поети по време на френското председателство през 2008 година, всички мерки, които бяха свързани с иммиграцията и обежищата. Ние виждаме, че отделните държави членки са постигнали голям напредък, но виждаме също така, че има и още много какво да се направи в тази сфера. Едно от първите предложения, които направих, беше свързано с агенцията Frontex. Беше важно ние да подсилим дейността на Frontex, да подсилим нейния оперативен капацитет, да осигурим собствено оборудване на Frontex и разбира се независимост, когато става дума за координация и сътрудничество. Говорим също така за подсилване на основните права а също така беше много важно държавите членки да бъдат задължени за тях, да, наистина да бъде обвързващо, те да предоставят съответното оборудване и а, помощи, а, за което са поели ангажимент. Що се отнася до ШИС-2 и ВИС, ние знаем, че напредъка беше забавен заради вулканичната пепел, но тук също имаме много близко сътрудничество. Но, така или иначе, системата ШИС-2 беше а, изпробвана в редица случаи и ние сме много оптимистично настроени, че системата наистина ще работи правилно. Що се отнася до нас, до комисията, наша задача е ние да представим бюджетна разбивка в съвет следващата седмица и а, така или иначе ние се стремим да финализираме изискванията, свързани с системата, а, така че всичко това да бъде включено в една договорна рамка, която да бъде приключена през следващата есен. Само и единствено чрез постигане и изминаване на всички тези стъпки ние можем да получим одобрение на бюджета и на работата на системата през юли и през есента и така нататък. През 2009 година видяхме, че има определено забаване в работата на системата, но тя беше стартирана на 6 април, така че в крайна сметка виждаме, че процеса на изпробване ще бъде приключен до края на месец май и а, ние ще информираме вашата комисия във връзка с всички стъпки, които се изминават в тази връзка и за да постигне необходимото ниво на прозрачност. В края на март бях много горда да ви представя две предложения, които за мен са наистина много важни. Първото е свързано с борбата срещу трафика на човешки същества, както и срещу сексуалната експлоатация на деца. За мен тези две цели са наистина много важни. Ние се нуждаем от ясно разработена рамка, за да можем да постигнем всички набелязани цели. Ние трябва да направим всичко, което бихме могли да направим, за да постигнем своите цели. Аз очаквам с нетърпение нашето близко сътрудничество по тези въпроси с вас и работата ни в съвета, за да постигнем нашите цели. Сега, във връзка с приоритетите. На първо място, законната миграция. Както знаете, глобализацията представя много възможности на хората да пресичат границите. Разбира се, тази мобилност представя редица предизвикателства, но за нас основна задача е да постигнем наистина много добро управление на миграцията, както и да постигнем задоволяване на всички всички заинтересовани страни. Мигрантите, иммигрантите допринасят економически за развитието на Европейския съюз. Надявам се преди лятната почивка да, ви, да мога да ви представя своите предложения, които са свързани с сезонните работници, защото тук говорим за обмяна на умения, както между Европейския съюз и трети страни, така и в рамките на Европейския съюз. Всичко това е изключително важно за постигането на нашите цели, набелязани в стратегията до 2020 година. Още нещо, което е свързано с миграцията, една моя цел, която бях подчертала по времето на моето изслушване, е солидарността между отделните държави членки. Вече са въведени определени мерки мерки, но дадени държави членки са подложени на голям натиск във връзка с ситуацията в на техните територии. А, така че, наистина, аз трябваше да прегледам а, много внимателно пилотния проект в Малта във връзка с защитата, а също така и да представя възможността а, да разширим подобни пилотни проекти в един редовно прилаган механизъм. Сега, във връзка с визите, нещо, което а, беше поставено по време на моето изслушване, а, във връзка с Босна и Херцеговина, отпадането на визите в дадени страни в Западните Балкани, това е сред моите приоритети и според мен вие сте получили достатъчно информация по този въпрос в комисията Либе преди две седмици. Аз съм подготвила своите законодателни предложения и се надявам да мога да ви ги представя не след дълго. Както обещах също така, през юли ще представя едно съобщение във връзка с работата на Европейския съюз в борбата срещу тероризма. Тази това преразглеждане на нашата политика в тази връзка е изключително важно и ние трябва да приключим с тази работа, преди да успеем да представим своите предложения. В крайна сметка тероризмът е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени в рамките на Европейския съюз. А също така трябва да представим и съобщение за вътрешната сигурност, това е една резолюция, която беше приета от съвета по правосъдие и вътрешен ред. Набелязали сме редица заплахи, чрез, срещу които бихме могли да се борим заедно с общи сили, общо като Европейски съюз. Също така трябва заедно да се стремим към общи ценности, към обща ценност на система, която да защитаваме. И е много важно ние заедно да набелязваме подобни заплахи и да имаме един общ, единен отговор срещу тях. Очаквам с нетърпение вашите коментари и в тази връзка. Председателят спомена и преговорите във връзка с TFTP. Някои от вас посетиха Вашингтон и се надявам, че наистина вашето посещение е било плодотворно. Разбира се, аз отбелязах и резолюцията, която вие предложихте миналата седмица. Аз и слушах и това, което беше представено в Страсбург. Знам, че много от колегите не можеха да присъстват там заради вулканичната пепел. Но, а, така или иначе, аз говорих с докладчика и с а, във връзка с а, тази резолюция. Тази резолюция все още не е приета, но а, ние сме започнали преговори, проучвателни а, преговори с американците, за да можем да започнем преговорите възможно най-скоро. Ние наистина сме много амбициозни в своята цел. Преговорите няма да бъдат лесни, те ще бъдат много натоварени. Но, както вече отбелязах, аз ще се отчета пред парламента и пред докладчика незабавно. А, също така във връзка с резолюцията, свързана с пътническите регистри, тук отново говорим за сигурността и свободата на предвижване. А това е а, изключително важна част от нашата работа. Европейският парламент наистина оказа много конструктивна помощ и съвсем скоро се надявам да успея да ви представя пакета, свързан с пътническите регистри ние ще заложим определени основни критерии, които да бъдат заложени тук. Също така Работим и върху текстове, които са свързани с нашите взаимоотношения, договорности с Австралия, с Канада. Ние работим и полагаме изключително много усилия по тези инициативи и се надяваме да успеем да ги представим пред комисията и пред вас, колкото е възможно по-скоро. И накрая, господин председател, и тук ще приключа с тези точки. Имаме дадени досиета, които са доста сложни и се надявам ние да успеем да приключим работа по тях през следващите седмици. тук говорим за пакета, свързан с обежищата. За нас е много важно наистина да имаме система, свързана с убежищата, която да е справедлива, ефективна и балансирана. Това за нас е приоритет през следващите няколко години. За нас не е приемливо, че ние в Европейския съюз, където отделните държави имат толкова много общо помежду си, се сблъсква с толкова много различия във връзка с проблемите с обежищата. Според мен това не е приемливо, както и факта, че търсещите обежище се третират по доста различен начин в отделните държави. Аз представих механизмите за хармонизация на законодателните текстове на европейско ниво, които да осигурят балансираност и справедливост. Бих искала да благодаря на Европейския парламент, както и на службата за подкрепа на търсещите обежище. Наистина съм много благодарна и за работата, която госпожа Ламбърт свърши в тази връзка. Но някои предложения, които са заложени в този пакет, са наистина много трудни за приемане. Аз знам това, вие сте наясно с това, но в крайна сметка наистина всички те са важни, за да се постигне една унифицирана система по убежищата. Важно е да работим по този въпрос, за да видим как можем да постигнем напредък в бъдеще. Аз се надявам, че ние ще работим в в тази връзка по време на Белгийското председателство. Надявам се да работим в близко сътрудничество с докладчиците и с съдокладчиците, за да постигнем резултат по тези наистина трудни за решаване въпроси. Очаквам от вас предложения, за да видим как да постигнем напредък. Сега, що се отнася до единните искания за искане на гражданство, това отново е един изключително важен въпрос, който да речем, свързан с бежанците. Тук нашите предложения са много важни, що се отнася до външни политическите аспекти, свързани с пакета от законодателни текстове, свързани с убежищата. Разбира се, предложението на комисията е първата стъпка, която се фокусира най-вече върху финансовата помощ, както и представянето на по-амбициозни програми, нещо, което вече е заложено в Стокхолмската програма. Надявам се, че може да се намери наистина наистина едно добро и бързо решение, така че да можем по един много ефективен и бърз начин да приемем мерки, които да доведат до разумен финансов менеджмент и нещо, което няма да поставя под опасност фондът за подпомагане на беженците. Защото това, което ще загубим в крайна сметка а, за беженците, това всъщност е нещо, а, което трябва да се опасяваме. А, сега, нещо, което говорим тук, свързано с единното разрешение Директивата, рамковата директива, която се е, предлага, свързана с работниците, идващите от трети страни, е наистина ключов елемент в политиката на Европейския съюз. Моята идея е да работим наистина в близко сътрудничество, защото директивата не просто трябва да подобрява условията на, на а, влизане и приемане на работници от трети страни, но трябва да допринася и за справедливото отношение към тези хора, които работят в Европейския Европейския съюз. За мен е много важно тук тази връзка да се работи с сезонните работници, защото ние трябва да защитаваме и тяхната сигурност и здраве. А, това е гледната точка на комисията и аз се надявам вие да подкрепите. Така че, както виждате, господин председател, уважаеми членове на комисията, виждате колко амбициозна е нашата програма и това, което ви представих, е нещо върху което ще работим в следващите месеци. За нас е много важно да получаваме вашето сътрудничество, за да работим по тази наистина амбициозна програма. Много ви благодаря. Благодаря ви, комисар Малстриом. Виждам, че има 20 члена на комисия, които искат да вземат отношение по което това казахте, така че моля ви всеки от вас нека да се ограничи в две минути. Но преди да продължим, господин Коелю, който е докладчик във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и Румъния, точка 9 и който е възпрепятства да дойде тук, ме помоли да представя пълния текст на комисията във връзка с тази точка, за да дадем възможност на парламента да изготви проекто становище. Той също така ме помоли да изискам тази информация и от съвета, но до този момент изисканите документи не са пристигнали. Така че нека сега да преминем към коментарите. Ще започнем с координаторите и след това и останалите членове. Господин Бозутил за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за откритото изказване. По пакета за убежище искам да припомням, че парламента прие на първо четене пакета за убежището преди близо година. Даже преди година, мисля, че на 7 май миналата година, т.е. точно една година е минала. Така че, ако работата буксува по пакета, това не е заради нас. Но е много ясно, когато приехме документа на първо четене, че имахме ясни политически приоритети – от които не сме готови да се откажем. Солидарност, като под солидарност разбираме солидарност към търсещите обежище, но и солидарност към страните, които приемат най-много лица търсещи обежище, имат проблем да се справят с вълната от търсещи обежище. Политическите ни приоритети са ясни и трябва винаги да бъдат зачитани. Относно пакета за обежищата искам едно пояснение от вас. На някои членове на комисията, доколкото разбирам, и ми се струва, че вашето предложение не е ясно по отношение на сезонните работници и това може да се отрази върху своевременното приключване на досието по единното разрешително. Та е, в това отношение искам да ви попитам, е, да ни, може ли да ни дадете още веднъж е, точна и ясна информация? Дали ще предоставите предложение за сезонните работници преди лятото? Защото това, което ще кажете вие, ще се отрази и върху работата на нашата комисия по досието за единното разрешително. На второ място, относно споразумението с САЩ за трансфер на данни, ние бяхме на мисия в Вашингтон и открихме, че американското правителство е готово да води преговори, включително и по най-тежките въпроси и за преноса на данни. Това, което ни е ясно, е какви промени в политиката ще направи Европейският съюз, за да преодолее основната пречка, пред която сме изправени – Тоест, Европейският съюз готов ли е да направи някои радикални политически промени, за да избегне преноса на такива данни, или ако не, за да го избегне, поне да го ограничи съществено. Въпросът ни опира само до това да поискаме такава мерка от САЩ. И на последно място, относно сексуалната малтретиране на децата. Искам да имам ясна позиция на комисията по въпроса за блокирането на интернет страниците. Това е много важен въпрос за нас, но не ми се струва, комис... че е ясно комисията иска ли да забрани достъпа до такива интернет страници, където има педофилско съдържание или не. Благодаря само, ако обичате да се придържате към отреденото време, защото иначе ще имаме проблем. Господин Ламбринидис of course, I, I noticed you that uh, you had asked the floor, but yes. Да, видях, че сте поискали думата. Заповядайте. Благодаря на госпожа Малстрюм за информацията. Първият ми въпрос е също свързан с сезонните работници. Също, според нас, много важно да обсъдим този въпрос в рамките на директивата, а също и общата рамка за работниците мигранти от трети държави. Кога смятате да разработите такава обща рамка за тези работници, освен конкретните предложения за сезонните работници? Другият въпрос е за данните за пътниците. Планирате ли да подготвите съобщение за мандат за преговори с трети държави. В момента се работи с Канада, САЩ. Кои са основните елементи от е, модела на Европейския съюз за преговори, които смятате да вземете предвид е, по време на целия процес? Госпожа Вебер, благодаря, господин председател, благодаря, госпожо комисар, за експозето. Ако това са приоритетите само за следващите няколко месеца, питам се какво да очакваме в бъдеще, защото списъка е наистина доста дълъг. И на мен самата ми е трудно да определя кои са основните приоритети в списъка. Накратко имам следните въпроси, свързани с е, миграцията, относно сътрудничеството с трети държави. Имам предвид и споразуменията за реадмисия. Е, Тази дни обсъждаме споразумението с Пакистан, но също искам да визирам и Либия, да ви дам два примера. Комисията как може да гарантира, че правата на лицата, които ще бъдат изпратени в тези държави, ще бъдат спазени? И как може да очакваме тези държави да спазват правата, когато са транзитен център – според мен, създаването на две институции, министър за правата на човека или специален дипломат по въпросите не е достатъчно. Все пак говорим за хора и се притесняваме. Вторият въпрос бъдещето на Европейската прокуратура, която се предвижда Планът за действие от Стокхолм, ако го погледнем, ще видим, че в него е записано, че това ще дойде от Евроюст в бъдеще, но искам да получа повече информация от вас за времевата рамка. Напълно съм съгласна, че трябва да се борим с трансграничната престъпност, че се нуждаем от стандарти за наказателното производство в Европа, трябва да се зачитат и правата на обвиняемите. Въпросът ми е, през тази година и през следните години, какво възнамерявате да правите по този въпрос? В какъв срок ще разполагаме с някакви резултати по линия на изграждането на Европейска прокуратура. Благодаря, господин Албрехт. Ähm, Благодаря. Два въпроса имам аз. Започвам с първия, който е свързан с общите споразумения за опазване на данни в рамките на Атлантическото сътрудничество. Има ли някакъв конкретен график, някакъв конкретен календар? Това ме вълнува мен особено и искам да попитам и кога са предвидени преговори. За кога е предвидено тяхното начало, краят им, с оглед преди всичко на това, че в момента се водят такива преговори в рамките на споразумението TFTP или споразумението PNR за пътническите регистри. По въпроса за сигурността пък на пътниците, искам да попитам какви конкретни мерки са предвидени, какви конкретни стъпки възнамеряваме да предприемем на ниво правно и полицейско сътрудничество. Кога бихме могли да имаме някакви конкретни резултати? По въпросът за данните съм толкова взискателен, защото защото очаквах конкретни данни, а пък не ги получавам. Господин Тавариш. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Накратко за SWIFT. Надявам се, че по време на преговорите ще имате смелостта да представите някои дръзки идеи от наша страна, за да извършим радикални промени в споразумението. След мисията в Вашингтон и речта на господин Байден тук, малко се притеснявам, че изходната позиция на Европейския съюз е прекалено близка с крайната цел на американците. Дали ще има представители е, на Европейският съюз по SWIFT, както е с спогодбата ТФТП. Относно презаселването, Европейският парламент е готов да реализира съвместна програма по въпроса. Искаме да помогнем на комисията да лобира за тази идея, както тук и в е, отделните държави. В, в политическите групи ние гласувахме и за двата доклада за презаселването с голямо мнозинство в комисията. И много жалко би било, ако работата забуксува заради самата процедура. Тук все пак говорим за делегирани актове. Нито докладчика, нито пък докладчици в сянка са измислили тези делегирани актове. Както и вие самият казахте, изборът на регионалните приоритети за презаселване има важно политическо значение. Както каза правната служба, тук всичко е по линия на делегираните актове, според мен, именно тук е място, където има различия в становищата, но според мен не трябва да се отказваме, защото трябва да се помочим да постигнем напредък по линия на политиката за презаселване. Благодаря. Искам да ви попитам за легалната миграция и да ви попитам дали в комисията се води в момента дебат по въпроса каква трябва да бъде тази законна миграция? Дали можем да я наречем допълнителна миграция, например? Имаме ли представа как, какъв е нашия капацитет? Колко законна миграция, миграция можем да поемем? Това е свързано, разбира се, с безработицата. Имаме 25 милиона безработни трябва да се откажем да им търсим работа на нашите безработни, така ли, за да намерим трудва заетост на тези, които приезжат отвън. Това е късогледо, според мен, като, като подход. Освен това, когато ще немаме на работа на не, за, законни, извинете, емигранти, никога не бива да го от поглед факта, че всъщност не знаем кой знае колко за тях, откъде идват, с какви намерения. По въпроса за реадмисията с някои държави, по-специално с Турция, още не е разрешен въпроса за тази реадмисия, а пък именно от Турция идват много мигранти, в по-голямата си част нелегални. Турция от много години насам съзнателно спъва подписването на такъв договор за реадмисия. един конкретен въпрос в заключение. Дали знаете как се развива въпроса с тези висящи споразумения за реадмисия? Благодаря. След тези първоначални изказвания, госпожо Малстром, искате ли да вземете отношение? Или искате да изслушате останалите изказвания? Добре, да... първо вие, след това останалите изказвания. Искам да взема отношение на този етап, господин председател. Защото колегите ще имат възможност да, да, да уточняваш въпросите, ако сметнат, че отговорите ми не са достатъчни. Но господин Босотил, пакета за обежището, да. Проблемът не е в парламента, а е в съвета. Искам да ви попитам за съвет как да продължим напред, защото работата буксува. Трябва да намерим такива решения, без да се откажем от своите приоритети и неща, на които много държим. Как според вас можем да направим така, че работата да се придвижи напред? Положението нито в комисията, нито в парламента не е идеално. Та да видим как да действаме. Ако имате някакви добри идеи по въпроса, би било добре. Относно сезонните работници, да, Документът ще е факт преди лятото. Не мога да ви дам точна дата, предполагам, че през юни. Относно трансфера на данни с САЩ. Цялата идея на SWIFT е да се пренасят подобни данни, което може да е за съжаление, но е така. Ние не можем да пренебрегнем този факт. Другата альтернатива е да направим съвсем нова система, която не е осъществима в краткосрочен план. В преговорите с САЩ трябва да видим дали не може да ограничим трансфера на данни, да се предоставят само целенасочени данни. Но преговорите са трудни, сложни, така или иначе това е нашата цел. Относно забраната на достъп до интернет страници, с подкрепата на цялата комисия, предлагам следното държавите членки да се опитат да блокират достъпа до незаконно съдържание при източник. Не само за детската порнография, за всички незаконни материали. Понякога положението е доста сложно, защото тези страници са хоствани в трети държави, с които почти няма сътрудничество или пък процедурата отнема дълго време. Затова предлагаме, освен блокирането при източника, държавите членки да направят така, както правят 10 или 11 държави членки в момента, а именно да работят с полицейските органи, неправителствени организации и други, за да блокират тези конкретни сайтове с детска порнография. Има си необходимите гаранции. Тук не говорим за пълна забрана за достъпа. Тук говорим само за някои конкретни интернет страници. Това се прави вече от 5-6 години в много държави. Ние просто предлагаме да се разшири системата, защото наистина блокирането на достъпа е най-ефикасната мярка. Относно сезонните работници, да, ще има такъв документ, ще има обща рамка за мигрантите – която се предвижда в Стоховската програма. Няма точна дата, но това ще е факт по време на мандата. Относно данните за пътници с трети държави, все още не разполагам с критериите. Искам да говоря с докладчика госпожа Интелвент, а също и с докладчици в Сянка, защото те искат да се разработят общи критерии за третите държави. А вече конкретните критерии могат да варират спрямо различните държави. Но трябва да има общи критерии за субсидиарността, за интереса, за закрилата и се надявам скоро те да са факт. Относно реадмисията госпожа Вебер и други, зададоха въпроси за Пакистан и други държави. Да, разбира се, зачитането на правата на човека е основен елемент в това отношение. Има си законодателство за международната закрила и връщането на лица. В директивата за връщането на лица този въпрос е изрично уреден. Никой лице не може да бъде върнато преди да е направена индивидуална оценка на неговото положение. Мисля, че е на лице сериозна закрила в това отношение. Именно и това е темата на нашите разговори с другите държави. Относно прокуратурата, това е много важно предложение. То е в ресора на госпожа Рединг. Не мога да ви дам информация, но съм готов да се, допит... готова да се допитам до нея е какъв е графика. И въпросът е малко сложен в съвета. Минал е първоначалният обмен на становища, но ако ще се допитам до нея, ще ви дам информация. Госпожен Албрехт, общо споразумение за защита на данните. След около месец комисията ще приеме мандата за водене на преговори за госпожа Рединг, за да може тя да започне преговорите с американската страна. Това е процес, който ще отнеме известно време. Трябва да минат преговорите за преноса на данни първи първо. Но така или иначе ще приемем мандат преди лятото. Преговорите бързо ще започнат. Предполагам обаче, че процедурата ще отнеме времето, и като смятаме да обхванем най-различен набор от елементи, свързани с сътрудничеството с САЩ. По-късно можете да получите информация от ресорния комисар До 15 септември, ако не се лъжа, се предвижда преглед Господин Каварис, за данните с САЩ вече дадох отговор. Водим тежки преговори. Имаме проекто мандат от съвета, водиме и разговори с парламента. Просто не можем да пренебрегнем факта, че ще има трансфер на данни. Може да ограничим трансфера, но просто американците няма да се откажат от преноса на съвкупна информация. Относно презаселването, Не е ясно дали тук става въпрос за делегиран акт или не. Ако използваме делегирани актове, процедурата ще е доста тромава, което може да попречи на бързото финализиране на процедурата. Съм готова да водим преговори, за да намерим някое добро решение на проблема. Аз е, не съм убедена, че тук става въпрос за делегирани актове. И на последно място, господин председател, относно законната легалната миграция, господин Клас, обсъждаме следното. Някои държави членки се нуждаят от сезонни работници, мигранти, най-вече в селското стопанство. Разбира се, от Брюксел нищо не може да се налага в това отношение. Комисията не може да налага нищо. Но ако една държава членка се нуждае от сезонни работници, трябва да има ясна рамка да се предотвратява злоупотребата и черният пазар – но вече всяка държава членка се решава дали иска мигранти или не. Ние предоставяме общата рамка. Сезонните работници, разбира се, с ниска квалификация има и решение за синя карта, което ще бъде изпо най-късно до година. То касае квалифицираната работна ръка. Мисля, че предложеното поле на директивата е доста ограничено. Трябва да видим дали не може да го разграничим и да, обхванем, да го разширим и да обхванем повече сектори. Относно реадмисията с Турция, с удоволствие мога да ви информирам, че сме свършили много работа и сме близо до приключване на преговорите и Турция проявява доста воля за сътрудничество. Благодаря. Продължаваме с изказванията на депутатите. Ако обичате, до две минути на човек, господин Тяколино. Благодаря. Благодаря. Много им беше интересно да изслушам въпросите, отговорите, коментарите. Наистина всички, всички програми за действие трябва да бъдат придружавани, съпътствани от съответното финансово измерение. И можем вече да направим първи прогнози за бюджета в този смисъл е и въпроса ми. Какво мислите, че би могла да направи комисията по въпроса по въпроса за затворната система и нейното свръхнаселение. Толкова са пренаселени нашите затвори, че затворниците понякога прибягват до самоубийство. Има предвиждания, има конкретни мерки в представения на нашето внимание текст. Ето за това ви задавам въпроса за вашето конкретно виждане върху тях. По въпроса за наркоманиите, по въпроса за тях, за пристрастяването към наркотици, искам да ви запитам какви солида... солидарни мерки са предвидени в тази област, а и в областта за контрола на миграционните потоци. Как ще направим така, щото контролът по границите да бъде всъщност изражение на европейската солидарност? Благодаря. Следващия оратор господин Ламбринидис. Благодаря ви, госпожо комисар. Две неща много набързо. И слушах това, което казахте за реадмисията с Турция. Понякога се казва, че е по-добре да не се говори, а да се действа. Но вие казвате тук в този текст, че на страница 61, нещо, което доста ме притеснява, readmission with Turkey. And when I go to that section, I see nothing on Turkey. So very, very absent from your text. Това, което липсва от вашия текст, всъщност вие казвате, че ще се свърши е доста обещаващо, поне за мен така ми звучи. Извинявайте, но поне това се казва тук в текста. И така, може ли да ни изясните, като кажете, че преговорите с Турция вървят много добре? Включва ли това всички, които а, пресичат границата с Европейския съюз и идват при нас, или говорим само за а, реадмисия на а, турските граждани? Защото тук става въпрос за малък процент от хората, за които ние се тревожим всъщност. Сега, що се отнася до SWIFT? Това е въпрос, който беше задаван и преди. По време на изменението на резолюцията от миналата седмица, ние всъщност подчертавахме колко е важно в този междинен период, а именно преди Европейския съюз да има необходимия механизъм за експулсиране Всъщност, вие те говорите за един много конкретен механизъм и за включването на определени служители, които да наблюдават всъщност какво се случва. Това е нещо, което се случва благодарение на SWIFT. Мога ли да ви попитам какво всъщност американците успяват да получат от една частна компания, чрез SWIFT, да речем – или ние, независимо от това с какви умения сме надарени, не можем да убедим американците в ползата от SWIFT. Сега, що се отнася тук до миграцията? Можете ли да ми кажете малко повече? Защото тук се нуждаем от повече информация, която е свързана с интеграцията на мигрантите и с вашите приоритети. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Мога ли само да отбележа значимостта на две съобщения – На първо място, борбата срещу расизма, антисемитизма и дискриминацията, нещо, което е свързано с рамковата програма виждаме неща, които са доста тревожни. Ситуацията като че не се подобрява. А сега и в тази контекст на економическа криза, като че ли няма да видим подобрение в тази област. На второ място, борбата срещу корупцията. Нещо, което не беше споменато, но това е много важно, както в рамките на Европейския съюз, така и извън него ние всъщност трябва да видим доклада по оценката. Ние Приветстваме а, програмата, свързана с защитата на правата, но в крайна сметка, според нас, наистина ще мине много време преди да видим цялостно прилагане на програмата ще се сблъскаме с определени права, например спазването на основните права на човека. И аз всъщност искам комисията да приеме или да признае, че това трябва да бъде прието като проблем, трябва да бъде разпознато като а, проблем. Наистина очаквам с нетърпение съобщението, което е свързано с набирането на информация, но наистина трябва да се замислим дали имаме достатъчно полицейско сътрудничество или трябва да изчакаме до 2014 година, когато ще излезе съобщението, свързано с сътрудничеството между полицейските сили. А, понякога си мисля, че е възможно там да се постигне по-добро сътрудничество, но понякога като че ли реакцията е нека да съберем повече данни и тогава да видим какво ще се получи. Да, благодаря, госпожа Килър. Благодаря, господин а, председател. Един-два въпроса. На първо място, преговорите с Малтийското правителство във връзка с дейността на Фронтекс. На второ място казвате, че редица от сайтовете, които съдържат детска порнография, са холствани извън рамките на Европейския съюз. Но откъде черпите доказателства за това? Защото аз не виждам доказателства за това. На трето място, много от дейностите в Стокхолмската програма са свързани с развитието. Как вие всъщност гарантирате, че има достатъчно сътрудничество с генерална директора дирекция развитие и как смятате, че ще може да осъществите тези проектопредложения? Също така, казвате, че Frontex, агенцията Frontex, всъщност изземат дейностите на националната гранична полиция. Мога ли да попитам кога точно ще се случи това? И не на последно място казахме, че правата на човека са изключително важни за всички нас в Европейския съюз. Но защо не се споменават те изрично в договорите, споразуменията за реадмисия, да речем с Пакистан? Благодаря. Господин Браунс.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 редица неща, които са в ущърп не само на отделните държави, но и на определени индивиди. Това въжи особено, когато имаме миграция от държави с ниски доходи към държави с високи доходи. Тук вече говорим за разходи по инфраструктурата, по жилищата. Също така тези държави с ниски доходи губят много работници и служители с полезни умения. Законната миграция се разглежда като политика, която е изключително желана – но всъщност това не е така. Това е внимателен подбор само на най-умелите, на най-квалифицираните работници. По този начин се лишават, да речем, държ... бедните държави от квалифицирана лекарска помощ, където хората умират заради здравословни проблеми. По този начин може да се каже, че ние плячкосваме третите страни. Що се отнася до търсещите обежище, ние трябва да си дадем сметка откъде идват тези хора. Всъщност те минават през редица сигурни държави, през редица трети държави, преди да стигнат до Европейския съюз. И в крайна сметка, когато се стигне до там, че те трябва да бъдат връщани, те трябва да се върнат до първоначалната страна, което става доста трудно. Благодаря много. Господин господин Диас де Мера. Да, искам да ви задам следния въпрос. Говорим за Стокхолмска програма, план за действие. Има много писани и неписани правила, в които се упоменава изрично свободата, външните действия, солидарността. Това от една страна като литература. И след това от друга страна имаме 360 предвидени мерки, предвидени действия. Госпожа Малстрем и госпожа Рединг идват редовно при нас. Знаем си, разбира се, че парламента няма кой знае колко голяма роля в тази област, но дали само с две посещения на двете комисарки ще си изчерпи нашето участие, дали не трябва да излезем с резолюция по този въпрос. Като народно представителство, като парламент. Ето за това всъщност е, взех думата, за да ви се оплача, да ви кажа, че не съм съгласен с е, подхода. Не може да приемаме 360 конкретни мерки за 2 часа. Моля ви, запишете си изрично моя протест. Благодаря ви. Това, това, че протестирам, не значи, че не оценявам високо вашето присъствие тук. Вторият ми въпрос е свързан с обмена на информация между Европол, Евроджъст или Евроюст и Фронтекс. Как вървят нещата? Ще направим предложение по въпроса за Европол само за една от тези трите институции, защото с другите нямаме връзка, нямаме всъщност обратна информация. Така ли излиза? И по въпроса сега за така наречения Евросур, който се предвижда да се стартира като инициатива през 2011 година какъв ще бъде календара и защо трябва да чакаме до 2014 година, за да направим оценка на нейното изпълнение и прилагане. Защо трябва толкова много да чакаме? Това ми е последния въпрос. Госпожа Ромеро. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви на вас, госпожо Маустриум. Първият ми въпрос е свързан с споразумението TFTP. Дали смятате, че от това произлиза следния извод? Имаме механизми за борба с тероризма. Точка. Но ако ги нямахме, как мислите, че трябваше комисията да си сътрудничи, как би трябвало всъщност комисията да се сътрудничи по-отблизо с държавите членки, за да може наистина да имаме такива анти терористични мерки. По въпроса сега за миграцията с споразуменията за реадмисия ли ще се изчерпят нашите връзки с трети държави? Какви по-конкретни инициативи превръща, предвижда комисията? И сега на последно място по пакета за борбата с насилието, трафикът с човешки същества и педофилията. Аз искам да изискам включване и на домашното насилие в този пакет. Има ли някакъв начин да работим с статистически, с достоверни статистически данни. Съществуват много организации, организацията WAPE в Австрия, например, казва, че годишно поне 1500 жени в Европа загиват, загиват, казвам, като жертви на домашно насилие. Смятате ли, че тези данни наистина са надежни и достоверни? Смятате ли, че този вид насилие трябва да се включи и как мислите да му противодействате? Благодаря, госпожа Бауер. Благодаря ви много за тази възможност. Позволете ми да продължа въпроса на моята колега. Искам да ви попитам – какво ще бъде бъдещето на предложението на Испанското председателство, свързано с Европейската обсерватория срещу насилието спрямо жени? Имаме опит от Испания, защото в крайна сметка това е по-скоро въпрос на правосъдие. Може би не е редно просто да третираме този въпрос като свързан с равнопоставеността на половете, да речем. Наистина, оценявам вашите предложения, но искам да ви попитам – Защо става, тук става дума за намаляване на присъдите, да речем от 6 на 5 години или от 11 на 10 години? Да, наистина предложението следва европейските решения, но тук не се включват, да речем, въпросите свързани с пазара на труда. Всъщност, какво е вашето мнение тук? също така получихме и тревожна информация от съвета. Искам да попитам какво е развитието на нещата. Благодаря ви, казва господин председателят. Чухме няколко въпроса, които са в ресора на комисар Рединг, а не на комисар Малстрион. Искам да ви припомня това, за да се придържаме към сценария, който беше представен от комисар Малстрион, крайна сметка. Господин Масип. Много благодаря, господин председателю. Казахте, че има затруднения не в парламента, а в съвета, затруднения с пакета за политическо обежище и разселване. Това ни казахте и след това поискахте от нас творчески подход, творчески идеи и доверие. Имаме пълно и сляпо доверие в вас. Вие сте била министър, депутат, европарламентарист, а сега сте и европейски комисар, така че абсолютно има знак на равенство между вашето име и името на нашата комисия. Либе. Аз не споделям вашите политически възгледи, не съм от вашето политическо семейство, но ви вярвам пълно. По въпроса сега за творческите идеи, за сега имам само една, а именно – да идентифицираме какви са всъщност тези проблеми с търсенето на убежище. Да ги свържем тези проблеми с социалната сигурност. Социалната сигурност се отразява на всички държави, на тяхното население, на бежанците, които търсят убежище там така че социалното, социалната стабилност, социалната устойчивост ще бъдат главните печаливши от това как ние ще разрешим този проблем. И пак във връзка с това, че ви вярвам, искам да ви кажа, че повярвах и на вице-президента на щатите Биден, Байден. Той така така добре се умя да изложи идеите си, че аз смятам всъщност, че в момента имаме историческа, единствена порода си възможност и от двата бряга на Атлантическия океан да стигнем до общо, до общо споразумение, така и както, как, така както всъщност пледира вице-президента Байден има затруднения, няма да е лесен пътя, ще бъде транлив, но вие сте добър преговарящ. Благодаря, госпожа Фаджон. Благодаря ви, благодаря на комисар за цялата представена информация. Два въпроса. На първо място системата ШИС от второ поколение, вие казахте, че очаквате точните изчисления и сметки, свързани с финансирането. Мисля, че тук са заложени допълнителни разходи. Искам да ви попитам каква е вашата позиция, откъде ще се намери финансиране и ако очаквате нужда от по-голямо финансиране, колко по-голямо ще бъде той, каква е причината за неговото повишаване. На второ място е, въпросът ми е свързан с продължителността. Ние виждаме голямото забавяне и кога очаквате тази нова, най-съвременна система да бъде включена в експлоатация? Какво е вашето предвиждане по въпроса? Сега във връзка с визите. Вие споменахте като свой приоритет нещо, което вие споменавате и редица пъти, а именно вдигането на визите с Босна, Херцеговина и Албания. Вие всъщност казвате, че се надявате скоро да предложите либерализиране на визовия режим. Искам да ви попитам от какво зависи това. От положителните оценки, по няколкото останали жалона във връзка с оценяването на древете държави. Но тук искам да ви попитам дали не става въпрос и за политическа воля и искам тук да ви попитам дали става въпрос за чисто технически аспекти или в случая политическата ситуация може да започне да доминира. Знаем, че сега в Албания политическата система е много сложна, но в крайна сметка наистина можем и да изпратим това доста положително съобщение. Дали очаквате либерализация на визовия режим до края на този месец? А също така и имате ли намерение решение да изпратите експерти в тези държави? Дали това отново ще зависи на политическите критерии? Защото Босна и Херцеговина казва, че още утре може да изпратите експерти. Колко още ще трябва да чакат те? Благодаря ви. Благодаря, господин председателю. Искам да ви посоча, преди да започна, че не можах да прегледам документацията, но така или иначе искам да ви попитам за 6 2 Аз бях докладчик в Сянка. Следващата седмица в Страсбург ще ги гласуваме ли тези два доклада? Тук в нашата комисия Либе бяха вече гласувани, но останаха някои изменения, в които се отразявах тревогите ни относно този последен вариант на ШИС-2. Нещо друго, което ни притеснява и ни безпокои е липсата на прозрачност липсата на откритост на информацията. При ШИС-1 имахме уверения за това, че ще се запази откритостта, дано и в ШИС-2 да бъде така има слухове, които се носят в този смисъл или по-точно в обратния смисъл от страна на съвета. Така че моля комисията да ни информира официално за резултатите от последните изпитания, проведени с системата ШИС-2. Това беше първият ми въпрос, по-дългия, сега втория, по-кратък. Проведе се дебат. Проведе се дебат по въпроси, свързани с имигрантските потоци от граждани на трети държави. Имам предвид то сега не само работници от трети държави, а и работници от някои държави членки, които продължават да имат много големи затруднения в достъпа си до трудовия пазар на старите, ако мога така да ги нарека, държави членки. Бихме искали, разбира се, всички държави членки, които продължават да имат да налагат ограничения върху достъпа до трудовия пазар на някои от новоприятите държави членки, искам тези държави да премахнат ограниченията. Благодаря, госпожа Гийом. И извинявайте, но искам да и аз да се изкажа по въпроса за политическото обежище. Ще се изкажа аз по този въпрос, защото изрично споменахте, че искате от парламента съдействие за преодоляване на блокажа. Хубаво, ще ви съдействаме. Но, какви инициативи точно се очакват? Особено задавам този въпрос, защото на мен ми се струва, че графикът е много разводнен как бихме могли да вдигнем, да се справим с задънената улица, в която се намираме в момента, като предвижданията са толкова разводнени? понякога сте директна, в доклада си имам предвид, когато го говорите за достъпа на емигранти до националните трудови пазари. Подчертавате, че това е оправдано, когато има нужда от нова работна ръка. Дали обаче можем да получим повече пояснения от от, по този утилитарен концепт за емигрантите. Е, който сякаш започваме да изповядваме. Те трябва да бъдат нещо като демографска тапа, така ли се оказва? Може би не разбирам правилно, със сигурност имате някакво убедително обяснение. Сега, по един друг акцент, а именно закрила. Закрила на емигрантите. Например, конкретен пример, мога да ви цитирам в случая с Румъния, където има закрила на експулсирани малолетни. Те обаче биват придружавани. Техният случай бива гледан не от специални съдилища за малолетни, а от обикновени съдилища. Това ли е всъщност прилагането в практика на вашата идея за закрила? Благодаря. Госпожа Пападополо. Не, много благодаря. Много благодаря, госпожо Малстрюм. Благодаря ви, господин председател. Смятам, госпожо Малстрюм, че сте много амбициозна, но аз и аз съм амбициозна. И аз съм за политическа хармонизация. Особено във въпрос, по въпросите на солидарността при приемането на търсещи обежище. Особено солидарност смятам, че трябва да проявяваме към някои от южните, южните европейски държави, които са изложени на този натиск. Приоритетите, стокхомските при приоритети трябва да имат конкретно измерение, из, изражение в дати, в програми и мерки. Това обаче не е предвидено, не е достатъчно подробно разработено. А, смятам, че така, ако продължаваме така, това ще остане само на теория, на практика, пак ще се затлачат нещата, за да можем практически, за да може практически достигнем до контролиране на емигрантските потоци, наистина ни трябват на първо място конкретни данни, с които да можем конкретно да вадим изводи. Това първо. И на второ място, дали сте удовлетворена от съществуващите споразумения с Турция за реадмисията. От 2002 година този, това споразумение е суспендирано, а сега сме 2010. Кога ще може да предложите ново издание на това споразумение, за да може то отново да е оперативно? И сега на последен въпрос, на трета страница пише, че комисията ще се старае да преследва всички нарушители на хартата на основни права. Какво правите обаче на практика? с тези държави, които нарушават правата на ромските малцинства, на иммигрантите. Има конкретни нарушители. Как ги преследвате? Благодаря. След като закрихме, затворихме списъка, още двама души дигнаха ръка, така че смятам, че ще е честно, ако им дадем по една минутка да се изкажат. Госпожа Матия. Мерси, месье президент. Благодаря. Благодаря, господин председател. Имам един кратичък въпрос. Когато отговори на колегите на въпроса с сезонните работници не се почувствах удовлетворен от получения отговор, така че пак питам, кога ще има конкретно предложение за тези е, сезонни работници? Имам чувство, че нещата се провлачват много отдавна. Това, което чух от вас, пак не ме убеди, така че питам конкретна дата. Може да ми кажете. Благодаря. И накрая за една минутка госпожа Якоби. Благодаря ви, благодаря ви, госпожо комисар, че сте сред нас. Както знаете, миналата седмица парламентът прие декларация срещу корупцията, чрез която искаме от комисията да намери механизъм, чрез който да се контролира корупцията в държавите членки как комисията ще отговори на парламента и ще предприеме действия в тази връзка. Господин Бронс, много ви моля да се изкажете съвсем накратко. Наистина съвсем накратко ще се изкажа, господин председател. Сега, във връзка с либерализирането на визовия режим, е, имам въпрос за госпожа Малстро. Миналата седмица тук имахме дебати и е, видяхме, че редица въпроси не бяха разгледани. Например, въпросът с Босна. Във връзка с Конституцията на Босна, която изключва определени хора, да речем хората от еврейски происход, от дадени функции. Или пък, например, босненските мюсулмани, дали биха искали споменаване на законите Шария в Конституцията а, виждаме, а, беше намерено едно село в Босна, в което се прилагат законите Шария, бяха намерени оръжия. И всъщност това като че ли е една люка на тероризма, на ислямския фундаментализъм. Искам да ви попитам, вие наясно ли сте с това? Съвсем наскоро в Албания, например, имаше голяма демонстрация срещу гейовете. И наистина ще е изумително, ако приемем либерализиране на режима с такава държава. На следващото а, място търсещите убежище. Аз надявам този пакет да не бъде прият. Аз съм холандец. Ние имаме огромни проблеми заради широко мащабна иммиграция. Така че определено не сме за такава централизирана политика във връзка с убежището. Искам да ви попитам вие какво смятате по този въпрос. Какво ще се случи, ако, да речем, някоя държава предприеме друг тип действие? Господин Папа Николай, все още ли искате да вземете думата? Вече определено закъсняваме и госпожа Малстрем като че ли ще се затрудни много да направи обобщен отговор на всички въпроси. Е, и това ще е, имате една минута и това ще бъде всичко. Благодаря ви, господин председател. Много благодаря, госпожо комисар, за вашето посещение. Имам кратичък въпрос. Просто освен това. Европейският фонд за бежанците. Ще има ли европейска инициатива за стартиране на програми за разселване на тези, за презаселване на тези бежанци. Говорим много, но нищо не правим конкретно. Говорим винаги за необходимостта от солидарност между държавите членки. Аз обаче смятам, че трябва да има общностен подход. Благодаря. Благодаря за многото въпроси. Предполагам, че ще отговорите на всички в резюмиран вид. Ще се опитам. Програмата от Стокхолм съдържа списък на дейности, които ще предложим Опитали сме се да вземем предвид и въпроси засегнати в резолюции на парламента. Разбира се, комисията е много ефикасна. Някои от въпросите вече са представени пред вас преди да е пусната в действие стоховската програма. Някои въпросите първа предстоят да бъдат разгледани. Относно домашното насилие, въпрос на който обръщам голямо значение – мисля, че статистиката е ужасяваща, но това все пак е в портфела на госпожа Рединг, затова ще помоля тя да ви даде обзор на положението в това отношение пред вас. Относно солидарността госпожа Яколино зададе въпрос. Мисля, че много е направено вече по въпроса. Комисията предлага ревизиран механизъм от Дъблин, за да се от отчита натиска, на който са изложени някои държави членки. В момента извършваме оценка на малтийския проект. Има лица, които се прехвърлят е, от Малта по този проект. Мисля, че той е добър и е хубаво да послужи за пример на други проекти. До година планираме съобщение за задълбочената солидарност, което се основава на това предложение и на други. Не предвиждам това да е задължително, предвиждам да се дават други стимули на държавите членки, за да участват в процеса. Господин Ламбердини с Турция. Да, всички лица са включени в е, спогодбата. Не мога да ви дам дата, но краят наистина наближава. Знам, че процесът бе дълъг. Пробива бе направен през изминалите седмици. Много близо сме до финализиране. Относно SWIFT, и европейските служители. Да, говорим по този въпрос с американците. Относно интеграцията, Лисабонският договор дава нови правомощия на комисията. Току-що издадохме европейски наръчник за интеграцията, в който са включени примери от всички държави членки, защото интеграцията най-добре се реализира на местно равнище. До година комисията ще разработи набор от критерии и методология за интеграция. Ще организираме много мероприятия и обмен на най-добри практики. Относно корупцията, госпожо Лътфорд, а госпожа Макович също попита, до края на годината ще представим съобщение за корупцията. Ще видим дали не можем да предвидим механизъм за оценка свързан с вътрешната корупция в Съюза. Това е много важно за имиджа ни пред другите държави. Ние трябва да се спечелим реномет за добра демокрация. Знам, че много държави членки имат проблеми с корупцията и трябва да предприемем много по-добри мерки срещу нея. Фронтекс, граничните служители, това е въпрос, който комисията бе помолена да проучи. Не става въпрос за предложение относно обежището, регионалното сътрудничество. Да, Работим в сътрудничество с Генерална дирекция развитие. Говоря с господин Пибалкс. Сътрудничеството ще се задълбочи по темата. Относно вебсайтовете с детска порнография. Има много изследвания от Кеймбридж, неправителствени организации. Мога да ви дам връзки и адреси на тези изследвания по интернет. Борбата с тероризма, госпожа, госпожа Рамейро. Много важен въпрос. Затова извършваме равносметка. Е, събираме всички данни, с които разполагаме, съществуващите до момента инструменти. Ако видим как, какво, че нещо липсва, че има някакъв луфт, със сигурност ще, ще тръгнем на някаква инициатива, която ще бъде със сигурност насочена към превенцията. Към превенцията, като е всъщност начина да се борим с радикализацията на тези терористи, терористични движения. Можем да координираме, да координираме закрилата на, на жертвите, на пострадалите хора, а и на материално пострадалите здания, инфраструктури и така нататък. 6.2 това е наистина въпрос от дълго време, който наследих, доста сложен. Не е една от най-хубавите неща, които получих от старата комисия. Ние следваме буквално пътната карта на съвета, опитаме се да възприемем колкото се може по-открит подход, да погледнем с свеж поглед върху всичко. Държавите членки участват в процедурата за оценка. Сега гледаме какви са следващите стъпки, е, бюджета, за да постигнем, е, да реализираме следващият етап от процедурата. Информация ще представя през юли или след отпускарския сезон. Ще напиша писмо до господин Коелио за да му дам информация. Надявам се то да бъде раздадено в комисията. Ще продължа да бъда максимално прозрачна в работата с вашата комисия, тъй като вие наистина проявявате голям интерес. Все пак е, тече и процедурата за договаряне. Някои от е, изпълнителите трябва да върнат е, парични суми заради забавяне на изпълнението относно Босния, Харватска, Работим с тези държави на базата на обективни критерии, прозрачни. Двете държави са отбелязали съществен напредък, но има някои нерешени проблеми. В момента заедно с държавите членки работим с тях, за да видим колко време ще е необходимо, за да се изпълнят абсолютно всички критерии. Въпросът е да видим дали да кажем да с някои условия или да изчакаме още. След няколко седмици мисля, че ще имаме информация по легалната миграция преди лятото. Краят на юни, началото на юли. Преди лятото преди лятото. Мога да ви гарантирам, края на юни, началото на юли имаме толкова много предложения, че в момента водим преговори с генералния секретар, за да видим коя ще най- най-подходящата дата. Така или иначе ще бъде преди лятото, обещавам ви. Няма никакви политически окраски, става дума просто за вътрешна процедура, която е бавно понякога. Minor, yes. Относно непродължените малнолетни, предложението ни е всяко пълнолетно лице да има настойник, който да го придружава през цялото време. Надявам се държавите членки да приемат тази идея. Господин председател, мисля, че отговорих на всички въпроси. Положих максимални усилия. Някои от въпросите са в портфела на госпожа Рединг. Предполагам, тя също ще се яви в комисията. Благодаря, госпожо Малстром. Наистина искаме да ви благодарим за усилията да отговорите на всички зададени въпроси. Мисля, че не за първи път виждаме, че такива заседания трябва да се провеждат максимално често доколкото можем, защото има много неща за обсъждане, много въпроси, много интерес. Благодаря ви за участието. Ако обичате да, си, да идвате в нашата комисия колкото се може по-често, защото винаги имаме въпроси, очакваме отговори от вас. Благодаря. Of course, I'll be seeing you. So, colleagues, if you please, if you please, we proceed to point number four. Колеги, четвърта точка. Процедурен въпрос, господин Клайс. Благодаря, господин председател. Ние поканихме госпожа Малстром преди дълго време. Всеки път, когато дойде комисар в комисията, винаги има много въпроси и изказвания. Както и самият вие казахте, трябва да каним госпожа Манструм по-често. Или поне за по-дълго. Защото половин час не е достатъчен. Имаше много желаящи да вземат думата. Нямахме достатъчно време за въпроси, тя нямаше достатъчно време за отговори. Определено трябва да я каним по-често и за по-дълго. Споделя мнението ви, това ни направи впечатление. На всички направи това впечатление, имаше много въпроси. Трябва да засилим темпото на разговорите с госпожа Малстрюм. трябва да идва в комисията по граждански свободи колкото се може по-често, за да тече гладко процедурата. Ние превишихме времето, което бе отредено в дневния ред и то значително. Искам да ви благодаря за участието и за отговорите, които даде. Преминаваме към четвърта точка мярка по процедурата за кометология, наблюдение на морските граници, Фронтекс, искане на Комисията по правни въпроси за сезиране на Съда на Европейският съюз. Тази точка касае решението на съвета за Фронтекс. Както знаете, няколко пъти сме обсъждали решението за изменение на граничния кодекс и определене на реда за намеса на Фронтекс. Решението на съвета, което наскоро бе обнародвано, би трябвало да бъде сезирано до знанието на Съда на Европейския съюз тъй като въпросът е дали правното основание не трябва да е по-сериозно и да не е само комитология. Проекто писмо Внесено е проекто писмо към Комисията по правни въпроси, тъй като тя е компетентния орган за връзки с Съда на Европейския съюз. Предлагам да приемем текста на писмото. Забелязах, че господин Босутил предлага да се поиска съдът да отложи прилагането на някои мерки преди да се произнесе с окончателно решение господин Кашман, господин Инхарес Пресант, Кинга Гонц, господин Кашман. Не знам, Жанин дали не искаше и тя думата, или, или просто иска да ми каже здравей. Ще бъда кратък, господин председател, тъй като времето е напредна. Групата ми гласува за тази мярка, както знаете. Ние смятаме, че правното основание не е точно. Решихме, че тези мерки са необходими, спешни и съразмерни. И имам някои въпроси. В писмото и последният абзац повтаряме, че според нас мерките трябва да бъдат запазени до момента, в който не се произнесе съдът. Какви гаранции можете да ми дадете, че Комисията по правни въпроси ще приеме текста така, както е. На второ място, като се има предвид ангажимента на господин Пусек и обмяната на становища преди гласуването, той каза, че тези мерки са необходими. Господин Бусетил ще въведе ли тези мерки в директивата за Фронтекс, за да се извършва пред необходимото притърсване и засичане на морски съдове според нас. Възоснова на отговорите, които ще получи, моята група ще реши как да гласува по въпроса. Благодаря. Госпожа Хенес Прешърт, дигнахте ли ръка? Не, аз исках да пристъпя към гласуването. Не поисках думата. Госпожа Ганц? Иска да кажа също като господин Кашман. Съдържанието е много важно за нас. Искаме да сме сигурни, че няма да се отложи прилагането на мерките, ако да се спре действието им, ако гласуваме това писмо. Госпожа Вебер. Ще бъда кратка. Съдържанието наистина е важно. Не по-малко важно е кои са правомощията на всяка една институция – ако има подозрение, че има надвишаване на някои правомощия, съда трябва да се произнесе дали това е така или не. Така че моята група ще гласува за. Some questions have been made right to Mr. Busutil. Simon бяха направени някои, бяха задали някои въпроси директно към господин Босутил. Ако правилно разбрах, има два въпроса. Първият е за, по-скоро за правната служба тъй като от нейните правомощия. Въпросът, който бе отправен към мен, дали съм готов тези мерки да бъдат включени в предложението за Frontex, е, за което съм докладчик. Вижте, аз не съм инициатор на европейско законодателство, аз съм докладчик от парламента. Комисията има правото на законодателна инициатива. Е, ние разполагаме с предложение за обсъждане. Готов съм да работя с докладчиците в сянка, да видя какво мислят, да постигне споразумение. Искам да ви напомня, че независимо, че се преразглежда мандата на агенция Frontex, е, в момента мерките са от по-различно естество. В смисъл, те ще влязат в сила, независимо какво ще е продължението за Frontex. И така говорим за два различни въпроса. Дали ще има споразумение с докладчите в сянка, това да бъде включено в преговорите с, с, с съвета и комисията. По този въпрос нямам категорично мнение. Относно правните проблеми, които бяха засегнати, предполагам, че правната служба на парламента ще иска да вземе отношение. Не? Да, заповядайте. Благодаря. искането да се запази действието на акта, преди да се произнесе съда, е, е стандартно. По принцип така се действа. Then, then, then we are about to vote. Let's vote. В такъв случай да гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Продължим нататък. We see point number six. Да погледнем точка 6, което е всъщност свързано с проекто бюджета за 2011 година, който е изменен от съвета раздел 3 комисия. Каква е целта на тази точка? Ами обмяната на мнения. Тук има първа размяна на мнения относно проекта бюджета за 2011 година. Най-напред ще чуем представена от страна на комисията, а след това ще дадем думата на членовете на комисията за коментари. Подготвили сме работен документ, Yes, yes, I'm sorry, I'm sorry, I've been correct. Извинявайте, поправят, поправят ме, защото наистина пропускаме точка 5, именно единна процедура за кандидатстване за пребиваване и работа. Извинявам се, а сега трябва да се занимаем с едината процедура за кандидатстване. Трябва да се представи гласуването в, АЗО, в АСОК и представяне на състоянието на преговорите с съвета. От последната ни среща на сам госпожа Матю продължава да работи на този, по този много важен и деликатен документ. На 5 май тя се среща с комисията и с съвета, за да обсъди компромисното решение, което беше договорено и с докладчиците в Сянка. Тя ще представи основните резултати пред нашето заседание. Нещо много важно, на 25 март комисията по заетост гласува своя принос към проекто директивата. И така най-напред давам думата на госпожа докладчик, госпожа Матио, а след това и на господин Церкас. Той тук ли е? Не, не е тук. Той всъщност е се докладчик от комисията АСОК, но нека да изслушаме госпожа Матио. Благодаря, господин председателю. Да, както вие самия посочихте, в Комисията по трудова заетост гласувахме, приехме текста. И миналата седмица проведохме втори неформален триалог. Така че, има някои изменения, които са в нашето поле, нашата, нашето поле на правомощия като либе. Нещата вървят добре в общи линии. Има някои неща, които куцат малко и аз именно за това преди малко се обърнах към госпожа Малстрюм с питане кога ще имаме директива, реално предложение на директива за сезонните работници, защото тук куцат нещата. Комисията по трудова заетост гласува, но някои от представителите на някои политически сили настояват да се включат сезонните работници в приложното поле. И Днес сега в 17 часа имаме среща с докладчиците в Сянка, така че не мога да предвидя какви ще бъдат реакциите на политическите групи след току-що направеното изявление от госпожа Малстрюм, че преди лятото ще имаме не знам дали е, новини, не знам дали тази информация вече ще е стигнала до политическите групи и дали техните координатори чрез докладчиците на сянка ще бъдат по-склонни на компромис. Стигнахме по, до компромис по някои други точки а именно най-важната от точките, по които постигнахме компромис, е за единното разрешение. Няма значение от къде се започва процедурата. Процедурата може да бъде получена по няколко пътя, по четири пътя всъщност от страна на работодателя. Може да бъде проведено заявлението или пък от страна на работника или някой негов представител. С други думи, има няколко варианта да се стартира. Както ви търсене, искането всъщност на разрешение, така или иначе компромисът аз го виждам постижим. Има различия, но не са непреодолими. Благодаря. Благодаря ви. Докладчикът от Комисията по трудова заетост, господин Церкас, не е тук. В такъв случай това означава, че трябва да изслушаме представителя на комисията. След това ще дам думата на членовете на комисията. Но най-напред, може би, трябва да изслушаме комисията. Как се казвате вие? Не виждам името ви. Докладчик в сянка По... Някога идвам тук и си мисля, че сте ме запомнили, но радвам се да се запознаем. Perhaps uh, the ladies uh, could provide me for it. Uh, ik ga nu verder in het Nederlands. Uh, meneer de voorzitter, ik ben de shadow rapporteur. Ще говоря на холандски, господин председателю. Аз съм докладчица в Сянка, казва госпожа Рия Оумен в Комисията по социални въпроси и трудова заетост. И приветствам доклада на госпожа Матю и се надявам, че наистина няма да има проблеми с, с стигане на компромис по висящите изменения. Защо се намесвам сега? Намесвам се, защото, намесвам се, защото госпожа Матю посочи, че има затруднения. Затруднения свързани с е, сезонните работници. Те обаче не ни занимават. Не ни занимават поне в Комисията по социална заетост, по социални въпроси и трудова заетост. Ето за това тук в комисията Либе ги обсъждаме. Не съм обаче привърженичка на това да ги включим в приложното поле на директивата. Ще ви обясня защо. Те са, имат много краткосрочна трудова заетост, тези сезонни работници. Имат различен вид социална сигурност, различен вид застраховки, осигуровки и така, пенсионно осигуряване и така нататък. Така че не виждам защо да ги намесваме в приложното поле на тази директива. Повтарям пак, мисля, че не би трябвало да включим сезонните работници в приложното поле на тази директива. Това е моето мнение. Благодаря. Госпожа Гонц. Много благодаря, тъй като господин Църкъс не е тук, а той именно е докладчик в сянка на групата на социалистите. Затова аз накратко ще обобщя нашето становище. Аз също зададох този въпрос на госпожа Малстриом за сезонните работници. Това е много важно във връзка с общата рамка, тъй като от това зависят равните възможности за всички това. Знаем, че това не може да се случи от днес за утре, но е нещо изключително важно. Сега, що се отнася до неформалните разговори, ние тук поддържаме докладчика. Е, тук има обаче някои важни моменти. На първо място допълнителните документи, нуждата от допълнителни документи. Ние смятаме, че това е един от най-важните въпроси. Разбира се, допълнителните документи не биха могли да имат същата сила като единното разрешително. На второ място е моментът свързан с критериите. Държавите членки трябва да решават дали третите страни трябва да се да прилагат тези критерии. От друга страна, тези критерии, определен работник може да бъде, на определен работник може да му бъде издад, отказано разрешително на основата на определени ясни критерии. По този начин всъщност сме постигнали компромис. Благодаря. Благодаря господин Бусутил. Благодаря господин председател. Наистина накратко. Разбирам и оценявам становището на групата на социалистите във връзка с сезонните, с работници, но от друга страна трябва да кажа, че подкрепям позицията на госпожа Олмен, защото това не е мястото да говорим по този въпрос. И всъщност това беше очевидно. Ние попитахме многократно и поискахме многократно от госпожа Малстрион да поясни дали ще има решение във връзка с сезонните работници, за да може и вие да се успокоите. Тя много ясно каза тук пред всички, че ще излезе с предложение през следващите седмици, предложение, което е свързано с сезонните работници. Поради тази причина не смятам, че трябва да подлагаме този въпрос на по-нататъчни дебати, тъй като това ще осложни още повече нашата работа. Благодаря. Много благодаря. Госпожа Енст. Много благодаря. Виждаме от броя на проекто и измененията, че това е един доста спорен документ. Може би това не е мястото, до което бихме искали да сме достигнали. Един от проблемите е свързан с приложното поле. Тук не се включват редица области. Трудно е, защото има различни категории работещи мигранти. Те имат различни права, някои от тях нямат никакви права. Това е истински проблем. Виждаме всички проблеми, свързани с единната процедура за кандидатстване. На второ място трябва много внимателно да помислим кой подава заявлението. Нека да си помислим как ще стане на практика. Ако да речем работодателят трябва да кандидатства. Това означава, че работодателят трябва да проявява активност, трябва да се справи с всички административни тежести и бюрокрация трябва работодателят да приложи определен натиск върху работника или служителя. И служителят или работникът, ако иска тази работа, като че ли ще сметне това за определен проблем. Наистина виждам тук проблем в трудовите взаимоотношения. Нещо друго, което исках да припомня е следното. Надяваме се, че в случая на незаетост, на безработица, това правило пак ще може да се приложи. Дори в този случай, когато човекът остане без работа, пак трябва да има възможност да кандидатства по някакъв начин, а не да напусне страната незабавно. И според мен обвързването на напускането на страната и работата наистина е малко рисково от тази гледна точка. Също така си мисля и за точка от преамбюла 19 от предходното предложение на комисията. Не съм сигурна наистина тук. Наистина не съм сигурна, че това е доста добър законодателен акт. Имам своите съмнения. Господин председателят, има ли други коментари? В такъв случай съветът има думата. Съветът. Много благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, просто за да, за да подкрепя госпожа Матю. До момента всичко се случваше по определено координиран и конструктивен начин между нас и вас, така че определено това, което продължава да съществува като висящ неразрешен проблем, няма да бъде непреодолимо препятствие след гласуването в Комисията по социални въпроси и трудова заетост. Вече ни е ясно кои са техните приоритети, така че ще започнем с абсолютно същия дух на сътрудничество и конструктивна критика следващия етап на преговорите. Ето това имам като послание от е, името на ротационното председателство на съвета. Благодаря. Благодаря ви, господин Дуеняс. Мисля, че вече можем да приключим по този въпрос, ако няма други коментари или бележки, така че преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно шеста. Ahora sí. <laughs> This is the parliament's decision on the 200... Това е решение на съвета във връзка с проекто бюджета за 2011 година, вида в който е изменен съвет, е, раздел 3 комисия. Е, това е първа размяна на мнения за проекто бюджета за 2011 година. Тук следва кратко представяне от страна на комисията, а след това ще започнем и дискусията. 2011 при 2011 година ще имаме първия бюджет, разработен при новите условия от договора от Лисабон. Първо четене в парламента и съвета. което означава, че в рамките на парламента специализираната комисия ще трябва да работи заедно с комисията по бюджета и то по безпредседентен начин. Отчетът е бил представен на 27 април. Сега се подготвя проекто доклад в връзка с мандата за триалог. Докладчик е госпожа Ядриеска. Наистина много трудно име за произнасяне за да дадем възможност на членовете на Либе да реагират и да представят своите коментари. Ние провеждаме тази първа размяна на мнения днес. Документите, проекто бюджетът на комисията, работен документ, изготвен от мен, представящ прогнозата за 2011 година и предварителен проектодоклад от госпожа докладчика. Всички тези документи бяха изпратени на членовете на комисията Либе миналия петък. Моля да отбележите, че крайният срок за подаване на изменения е сряда, 12 май 2010 година до обяд. Сега ще изслушаме комисията господин Дебрауър. Той е тук. Да, виждам го. Да, моля, имате думата. Благодаря, господин председател. Да, вие самият направихте нещо като кратко резюме, като кратко експозет и аз приветствам, <laughs> тъй като вече времето напредна. Ние вече сме отправили на вниманието на вашата комисия и на комисията по бюджетен контрол в писмен вид обяснение, информация и данни. Така че в кратко, накратко и съвсем резюмирано по въпроса за кредитите изплатените кредити и предвидените кредити, тяхното съответствие Тяхното съответствие и съотношение представлява всъщност 12% увеличение в случая с, с заделите и 15% увеличение за плащанията. Това бе предвидено и се вписва в рамките на финансовите перспективи, така както бе предвидено. Когато тези финансови перспективи бяха договорени и одобрени от бюджетният орган, бяха предвидени бяха предвидени увели, бе предвидено увеличение към края на периода, както всъщност може да прочетете в папките си. Това увеличение от друга страна пък ще позволи, поне ние така смятаме, да се покрият през 2011 година новите бюджетни нужди, свързани с изпълнението на Стокхолмската програма, както и на планът за действие, току-що представени от комисията и за който госпожа Малстром ви информира. Този проект също цели да увеличи толеранса толеранса, който възлиза на 70 милиона евро за момента, тъй като има по-малко поети ангажименти за плащания, свързани с ШИС-2 и с ВИС. Въпрос сега, който винаги се поставя, винаги възниква от страна на бюджетната комисия, комисията по бюджетен контрол, а именно дали сме взели под внимание нуждите на агенциите. Да, и възможно най-стриктни бяхме, когато отчитахме съответствията с началните предвиждания. Предвидени са кредити за Европейската агенция за политическо убежище и произхождат от фонда за бежанци, нещо, което всъщност може да ни послужи и като обяснение за това, че фондът е всъщност занулен. Разбира се, съществуват и други инструменти за такова солидарно действие – в областта на миграционната политика, но то ще се, тези кредити ще бъдат освободени в началото на годината. За момента приоритетен е фондът за бежанците и за търсещите политическо обежище. Предвиждаме и мобилизиране на средства за създаване на информационна система, която да обслужва но за момента нещата са блокирани временно, надявам се, защото се изчака подписването на междуинституционното споразумение. Предвижда се увеличение и за кредитите насочени към Еврожуст около 12,5% ще бъде това увеличение. Нещо, което ще позволи на Евроюст да започне работа по проекта за така наречените адвокати и юристи за свръзка. Европол за момента нещата са предвидени. Най-вероятно ще има някаква изненада, но не голяма някакви нови средства може би ще се наложи да освободим в областта на вътрешния ред и сигурността. Поне такива предложения идват от комисията за съвета в рамките на така наречената стратегия за вътрешен ред. Така че очакваме да се наложи преразглеждане на цифрите и на датите. Сега кредитите за поплащанията бяха увеличени увеличени на основание на груби прогнозни предвиждания с оглед на съществуващите в момента средства и с това, което бе изпълнено като бюджетна инвестиция през предходната финансова година. Така че административното обслужване бе съответно изменено, коригирано, за да отговаря в по-голяма степен на действителността. Възможно. Най-кратко бе моето изказване, господин председател. В груби линии ви представих нещата. Разбира се, ако някой има по-конкретни въпроси, аз съм на ваше разположение, не само аз, а и комисията. Сме, разбира се, на ваше разположение за по-конкретни въпроси. Ако не сега, то после в писмен вид. Благодаря. Много благодаря, господин Дебрауър. Сега е време за нас, членовете на Комисията по граждански свободи, да направим своите коментари. Господин Босотил, не. Господин Ван Декамп. Много благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да изразя своята благодарност за този работен документ. Според мен е много ясен и сега вече сме наясно каква е ситуацията. Но имам няколко въпроса, свързани с 2009 година. Тук става въпрос за две неща. не бяха използвани, не са използвани до крайна а, степен а, процедурите и мерките, свързани с, с защита. И а, всъщност е жалко да чуем това. Наистина получихме обяснения, свързани с системите ВИС и ШИС. Но, що се отнася до перспективите за 2011 година, в групата на НП ние бяхме особено доволни, че бюджетът за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред наистина ще бъде повишен. Това за нас е много добра новина. Ние в нашата група наистина наблюдаваме много внимателно как се прилага програмата от Стокхолм. Според нас е наистина много важно да се гарантира, че за тази програма се отделят необходимите финансовите средства и че тя в действителност се прилага. Господин председател, ние ще гласуваме положително, ще приемем положително. Жалко е, че средствата не са освоени до край, но ще се надяваме през 2011 година тези фондове да бъдат освоени както трябва. Благодаря, господин Джаколино. А, господин Босотил сега иска да вземе отношение. Благодаря, господин председател. Да, исках да взема думата. Ораторът няма микрофон. Да, исках да взема думата, но исках най-напред да оставя възможността на докладчика в сянка да взема отношение. Сега промених мнението си, но а така или иначе, това, което исках да кажа е следното. Едно искам тук да направя едно предложение, което съм правил и по-рано. То е свързано с начина по който обсъждаме и приемаме бюджетите, които са отделени на агенциите, а също така и програмите, свързани с финансиране от страна на Европейския съюз. Това е в компетентността на нашата комисия. Ясно е, че политическия дебат, който се случва тук е много важен, но това досие е изключително важно, защото ако нямаме финансовите ресурси, както каза господин Ван де Камп, Каквото и решение да вземем във връзка с политическите въпроси, то ще бъде абсолютно безсмислено. Е, въпреки всичко, не смятам, че можем да подкрепим напълно каквото и да било становище във връзка с бюджета, ако не поддържаме непрекъснат контакт с агенциите, ако не провеждаме регулярни срещи с тях и не получаваме информация от тях за това какво планират за следващата година. Как можем да направим бюджет, да приемем приемем бюджет за 2011 година спрямо агенциите, които са в нашата компетентност, ако не сме провели срещи с тях и нямаме никаква представа какво ще вършат те през следващата година. Така че моето предложение е представители на тези агенции да дойдат тук в нашата комисия, да ни кажат какво възнамеряват да вършат през следващата година и по този начин ще ни помогнат ние да имаме една по-изчерпателна и добре подкрепена позиция във връзка с бюджета. Сега имам въпрос към комисията. Комисията ни обеща по-рано тази година, че ще предприеме преразглеждане на това как средствата, които се отделят по програмите за солидарност, които са в рамките на нашата компетентност, се освояват. Наистина за нас е изключително важно да получим едно подробно изследване и проучване от страна на Европейската комисия в тази връзка по този начин ще можем да взимаме по-добри решения, когато става дума за бюджета. Да не забравяме, че бюджетът минава по-скоро през комисията по бюджетен контрол, но всъщност комисията по бюджетен контрол разчита на нас да вземем решение на ниво комисия, за да одобри бюджета за следващата година. Така че настоявам, господин председател, когато работим по това досие, по този документ, да положим повече усилия, да работим заедно с агенциите, за да наистина за да определим как парите на Европейския съюз, парите на данокоплаците се разпределят по програмите и по проектите за солидарност. Благодаря. Много благодаря, господин Джаколино. Много благодаря, господин председател. Имам един конкретен въпрос, който бих искал да задам. Зададох няколко въпроса на госпожа Малстрион. И тук още веднъж искам да се обърна към комисията. В Стокхолмската програма се залага подкрепа на солидарността. Какво означава това? Това означава, че държавите членки, при които има пренаселеност, при които има придвижване от трети страни, в тази резолюция, която беше гласувана през ноември, Означава ли това, че има достатъчно средства, че са определени всички параметри, които да определят разпределението на средствата по различните държави членки? Сега във връзка с пристрастеността към наркотици, към наркозависимостта, а тук има редица ограничения – Тук ще има резолюция, която ще се обсъжда на пленарна сесия. Е, искам да знам дали има специфични условия, специфични клаузи, които касаят наркозависимостта. Благодаря. Господин Папа Николао. Благодаря, господин председател. Имам въпрос към комисията. Искам от тях уточнение, ако е възможно. В началото на този легислатурен период когато гласувахме бюджета 2010 година, господин Бозотил и аз поискахме изменения, представихме изменения с конкретни суми и сега с удоволствие забелязвам, че през 2012 година ще има увеличение на кредитите за миграцията, за сигурността на миграционните потоци. Така че искам да попитам следното. За да имаме по-глобален поглед на нещата и да сме по-ефикасни като парламент, Искам да попитам защо през 2009 година някои кредити не бяха усвоени, защото някои държави не се умяха поради неефективност, поради неефикасност или има нещо друго, което не знаем и трябва да знаем. Нещо друго сега. Преди година всъщност дойдох за първи път. За първи път съм европейски депутат. Отскоро съм от тук. И смятам, че няма да бъде никак зле да имаме одити. Одити, които периодично да се провеждат и да ни дават актуализирана представа за това как вървят нещата. Така ще сме по-добре информирани във всеки един момент за това как се освояват бюджетните средства от всички тези агенции в реално време, а не накрая изведнъж да, да ни затрупват с информация. Благодаря. Ако няма други коментари, няма. В такъв случай представителят на комисията, господин Дебруер, трябва да отговори на въпросите и особено във връзка с предложенията, които бяха направени неколкотратно, че трябва да се проведат консултации с агенциите. Така че не просто да прогнозираме, а наистина да преценим по-точно бюджетните им нужди. Господин Дебруер, имате думата. Благодаря, господин председателю. Така, сега. По въпроса, свързан с изпълнението на бюджета 2009 година и вие сам, сам го подчертахте. Глобален план нещата са ясни, не можем да кажем същото за специфичните въпроси. И това се дължи на факта, че при специфичните, по специфичните проблеми действаме по традиционната бюджетна процедура, а именно обявяване на търг. 2009 година не бе много добър добра година в смисъл такъв, че не се проведоха много търгове за набиране на оферти или поне не получавахме достатъчно добри оферти, които да отговорят на нашите изисквания и очаквания и така и не набрахме добри кандидати. Затова решихме да не изпълняваме, да не мобилизираме всички предвидени бюджетни средства, а да ги заделим. Един случай мога да посоча с агенциите. Фронтекс е най-често цитираната агенция, но генералният директор е бил на посещение тук и е дал обяснения пред вашата комисия. Тук има компенсаторен механизъм, защото в изпълнение на всички изисквания в тази област се умяхме да намерим начин да прехвърлим 3 милиона и половина от неизпълнения бюджет за евентуално последващо изпълнение под формата на счетоводен задел. По въпроса сега за борбата с токсимании, токс... токсикоманиите и наркоманиите, предвижданията, бюджетните предвиждания са същите, както през проекто бюджета за 2010 година. По въпроса за затворната система и общия дебат, който се води за европейската затворна система с право с право подчертахте, че е включено в Стокхолмската програма чухме е, експозето на комисията по този въпрос, но освен всичко останало, това е един пилотен проект, който очаква задълбочаване. Трябва да се финализира в рамките на предвидения за тази година дебат, разполагаш с около 14 милиона евро и който трябва да се води на много широка основа с европейското гражданство, с държавите членки и така нататък, и който в общи линии съответства на предвижданията за 2010 година. С оглед да приоритетите, оповестени от госпожа Редин, която всъщност е натоварена с изпълнението на тази програма. На първо място са проектите свързани с опазването на личните данни и личния живот. На първо място, на второ място с опазването на дец... правата на децата и малолетните. Въпроса, който цитирахме за настойника и придружителя на малолетните. Тоест, консенсусът, целта бе да се постигне консенсус относно това какъв трябва да бъде пилотния проект за затворната система и как да се актуализират и видоизменят предвижданията, за да могат най-добре да отговорят на изискванията. По въпроса зададен от господин Бузотил за Европейският фонд Солидарно за управление на миграционните потоци, в момента се правят оценки анализ на въздействие, но резултатите най-вероятно ще бъдат публикувани в началото на следващата година. Поне предпочитам аз да, правя, да направя едно по-предпазливо предвиждане. През 2011 година ще направим междинна равносметка не само на инструментите на фонда Солидарност, а изобщо ще и ще извършим по-задълбочена проверка на това как съществуват механизмите за солидарност между държавите членки в областта на управление на миграционни потоци. Финансовите инструменти под формата, под която съществуват в момента и по начина по който се изпълняват, достатъчни ли са или не са, какви са евентуалните недостатъци, как могат да бъдат подобрени Малтийската програма, Дъблин, Дъблин 2. Виждате, че има много информация, с която трябва да се справим, така че най-вероятно резултатите ще се забавят и ще дойдете да, когато започнем обсъжданията на бюджета 2011 година. Сега по въпроса за агенциите, техните изпълнителни директори носят съответната отговорност пред Европейската комисия и пред вас като съответна парламентарна комисия. Ние водим преговори с, управлен... с управленските органи на всички тези агенции за да оптимизираме начина на действие, както в областта на финансовото предвиждане и на бюджетните прогнози, но и с оглед на оптимизиране на самия процес на вземане на решение. Проектът си е проект, сътрудничеството си е сътрудничество, но крайното решение се взима от комисията. И пак повтарям, има един 70 милионен толеранс, който се предвижда. Споменах ви конкретния случай с агенцията Frontex. Специално бе взето решение там да се увеличи нейното финансиране. И това бе отразено, бе застъпено като изходна позиция при следващия бюджетен период. И това е подхода, който практикуваме не само към Frontex, а и към всички останали агенции. Това, което мога със сигурност да кажа, че агенциите и техният бюджет отговаря не само на финансовите прогнози, а и на едни разумни предвиждания на това как могат да еволюират техните финансови нужди с оглед на приоритетите в тяхната работа, изложени ни като такива от управителните органи на съответните агенции. Благодаря, господин председател. Thank you, Mr. De There are no further comments. Благодаря. Има ли други изказвания? Господин Лакамп? Имам един въпрос. Бе приведен пример, че средствата заделени за Европол съответстват на финансовата програма. На чия финансова програма? На съвета, на комисията или на Европол? Имам и допълнителен въпрос относно бюджета на агенциите. Можем ли да, го видим? Аз съм отскоро тук, може би практиката не е такава, но да речем, Европол иска да речем 100, а получава 28. Ще има ли проблем? Господин Дегрубер? Да, това е финансовото, финансовите прогнози от бюджетните органи, а именно съвета и парламента. Тези предвиждания всъщност са в основата на всички мои изчисления и на отчета. В случая с Фронтекс, тези прогнози бяха съзнателно надхвърлени. Знаем, че Фронтекс харчи много повече от това, което бе предвидено като финансиране за него в многогодишна рамка за Европол. Предвижданията са линейни, няма големи скукообразни промени. Както вече ви казах, може би в бъдеще ще има нужда от повече финансиране, тъй като за в бъдеще ще имаме по-широко застъпена политика по сигурност и вътрешен ред. Но това ще бъде решение на бъдещето. Няма да се вземе нито сега, нито утре. Ще бъде взето като решение през следващия бюджетен период 2011 дори 2012 година. Сега по въпроса за бюджетните предвиждания за агенциите и предложенията на комисията. Казах и пак повтарям, вие периодично се срещате с управителните директори на всички тези изпълнителни агенции, за да могат те да се отчитат редовно пред вас като парламентарна комисия, така че може би на следващата си среща може да зададете конкретните въпроси, на които тук не получаваме отговор. Благодаря. Yes, uh... Господин Босотил, Имам въпрос конкретно за Frontex, тъй като агенцията спомена няколко пъти. Комисията в предложението си казва, че би трябвало агенцията Frontex да може да закупува или да взема под найем свое собствено оборудване. Въпросът ми е, комисията предвидела ли е финансова възможност за тази цел за 2011 година? Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Бозутил, за въпроса. Предвидено е в юридическото основание, в правните основи са предвидени възможности. А дали съответният текст ще се гласува от с законодателите и дали управителният съвет ще реши да се възползва от правомощията да купи да придобие материали по, чрез конкретна пряка продажба или чрез лизинг, в този значи момент, когато се преминат тези два етапа, тогава ще видим какво да включим като конкретна сума в нашите финансови инициативи. Това поне е заложено в традиционния бюджетен механизъм с двама с законодатели. самият Фронтекс ще реши дали да се възползва от тези изключителни права или да поиска уточнения, адаптации в финансовите документи, които му се полагат. Благодаря ви. Ако няма повече желаящи, предлагам да преминем към следващите точки, тъй като времето е напредна. Остава ни само 20 минути преди заседанието на координаторите. Сега трябва да разгледаме следващите стъпки по това досие. Измененията на Либе трябва да са готови преди лятото, за да могат да бъдат приети веднага след отпускарския сезон – за тази цел планираме да представим втори работен документ с анализ и предложения на първото заседание на Комисията по граждански свободи. Ако сте съгласни с това, да минем към следващата точка, номер 7. Управление на интернет. Следващи стъпки. Докладчик по становище Ставрос Ламбринидис. Заповядайте да ни представите проекто становището. Крайният срок за внасяне на изменения трябва да е 14 май. Четвъртък по обяд. Извинявайте, петък до обяд. Господин Ламбринидис. Благодаря. Става въпрос за становище по доклад на Комисията е по промишлеността. Франциско Вагнер е докладчика. Становището касава управлението на интернет. Докладът е съвсем общ. В него се говори за въпроси като ICANN, неправителствена организация, базирана в Калифорния, която се занимава с домейните, интернет адресите и така нататък. Ако ще навлизаме в подробности, наистина има редица предложения, които могат да се направят е, във връзка с управлението на интернет по линия на ICANN. Но все пак нашето становище трябва да обръща внимание на въпроси главно от нашия ресор. Затова искам да акцентирам на първите три абзаца – с предложение за внасяне на текст в доклада на Комисията по промишлеността. Това са въпроси, по които вече сме вземали решение за предишни доклади, включително и мои. Искаме всички дискусии за управлението на интернет да включват всички заинтересовани страни в бъдеще, институционални, частния сектор, на всички равнища. Искаме те да получат гаранции, че интернета и достъпа до интернет като основно право ще бъде защитена. На второ място подчертаваме важността на гаранции за неприкосновеност на личния живот в интернет технологиите – чрез хармонизация, но този въпрос не е достатъчно добре разгледан. Искаме цензурата, контрола, наблюдението да бъдат сведени до абсолютния минимум. На трето място споменавам и дискусията за основните права, колко важно е да участват гражданите в процеса. И така, няма нещо, кой знае колко радикално. Аз се опитах да се използвам максимално обема, който се позволява за становище – като целта е да се постигне колкото се може по-добре управление на интернет. Благодаря. Благодаря господин Ламбринидес за представянето на проекто Становището. Господин Фос. Интернет е придобива все по-голямо значение и засяга всички сектори на економиката. Интернет е въпрос свързан с информацията, образованието, съобщенията, но също и със сигурността. Интернета е медията на бъдещето, както всички знаем. Много важно е в света да се разработи съответната инфраструктура, която да е съобразена и с аналогична на други инфраструктури, за които отговарят държавни и публични органи. Трябва да вземем предвид и държавният интерес, когато разглеждаме интернет. Например, как да се осигури ефикасна и сигурна администрация, включително и при наличието на криза. Друг важен въпрос. Интернет и връзката с правата на човека, правото на самоопределене, сигурност. Това са все важни въпроси. И така трябва да си зададем въпроса. Как можем да създадем нормативна уредба на интернет, с която да се намира баланс между свободата, свързана с интернет, от една страна, и от друга страна, защита на правата на отделните лица. Трябва да е ясно, че свободата не може да е безусловна. Тя свършва там, където започват правата на другите. По 6 и 7 точка от доклада по-конкретно. Да, Разбира се, трябва да се предвиди надзорен механизъм, особено в контекста на престъпността. Така че не съм доволен от текста по точка 6 в това отношение. По седма точка. Там се говори за защитата на непълнолетните, която трябва да бъде сведена до необходимия минимум. Това наистина прави впечатление, аз не смятам, че трябва да осигуряваме само минимално ниво на защита за непълнолетните. Мисля, че трябва да получат пълна защита. Ще бъда кратък, господин председател. Темата за интернет е свързана с редица фактори. До голяма степен съм съгласен с казаната от докладчика. Няма съмнение, че управлението на интернет изисква отчитане на отговорностите, както в държавния, така и в частния сектор, на отделни лица е и колективна отговорност. Интернет наистина е нещо много важно днес има уязвими категории лица. Това не са само децата. Не трябва да забравяме за това. Относно хазарта по интернет. Внесени са редица документи по въпроса в парламента. По-голяма защита за уязвимите лица е нещо необходимо, което трябва да бъде прието като предложение, предложено от докладчика господин Бронс. Интернет е изравняващ фактор между политическата класа, фаворитизирана от е, държавата и капитализма. Дали трябва да се налагат ограничения? Да. Интернет не трябва да се използва за престъпна дейност. Незаконно оръжие, наркотици, детска порнография, насилие трябва да има ограничения за подобна дейност. Управлението на интернет не трябва да се използва за цензура на акад... мнения на академичните кръгове или политически мнения. Благодаря. Господин Таварис. Принципно подкрепяме становището. В него се поставя правилен акцент върху многостранния подход върху управлението на интернет, включително по линия на ИКАН. Има интересни идеи, свързани с демокрацията – Докладчика в сянка по становището не може да е тук, но искам от негово име да изразя нашата подкрепя. Междувременно ще внесем нашите предложения. Принципно подкрепяме становището. Господин Ламбринидес, докладчика по становище. Това е наистина становище и радвам се, че има голям интерес към него. Въпросът наистина е доста вълнуващ. Управлението на интернет не касае общата философия. Трябва да акцентираме само върху самото управление. Бяха цитирани някои точки от становището. Наистина се визира проекто доклада на Комисията по промишлеността, не моето становище. Шеста и седма точка, за тях говоря. Води се дълга дискусия, но това не е нещо, което е от моето становище. Текстът на комисията по промишлеността не може да бъде променен тук. Аз съм използвал общата формулировка, която използваме по принцип. Не искаме ненужна цензура, прекомерен контрол. Искаме управлението на интернет да се обсъжда и в бъдеще за да сме сигурни, че всички мерки са необходими и са размерни. Това е текст, който винаги фигурира. Оценявам направените изказвания. Тези, които директно са свързани с моите становища, очаквам да получа съответните предложения за изменения. Ако искате, можете да се свържете с моя кабинет или директно с мен през едните дни, за да обсъдиме вашите предложения. преди още да сте ги внесли, за да може да ги разгледам предварително. Ако нямате достатъчно време, ще ги видя, когато ги внесете и ще се опитам да осигуря възможно най-добро сътрудничество. Благодаря. Благодаря господин Ламбренидес. Благодаря и на всички, че толкова Добре работехте по тази точка от е, дневният ред. Крайен срок за внасяне на изменения е петък, 14 число до обяд. Осма точка. Напомня ви, че 9 и 10 точка се отлагат. Осма точка е последната преди заседанието на координаторите. Тя касае споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на разпоредби от решение на съвета 2008 615 на решение 2008-616 ПВР. Целта е да се разгледа проекта препоръката Докладчика господин Босутил ще вземе думата. Искам да ви напомня, че на заседанието от 7 април проведохме първоначален обмен на становища по споразумението, получихме актуална информация за прилагането на решението на съвета. Искам да ви кажа, че крайният срок за измененията е също 14 май до обяд. Споразумението не може да се изменя. Според вътрешният правилник на парламента може да се внесе изменение към проекто законодателна резолюция. Само ако касае процедурни въпроси. Господин Босутил, докладчикът ще вземе думата, след това ще имате възможност за изказване. Господин Босутил. Благодаря, господин председател. За да спестя малко време, ще бъда изключително кратък. Наистина разглеждам това като техническо досие, като технически документ. Просто трябва да кажем да или не за прилагането на някои разпоредби на решение 28615 и 28616 е, в Исландия и Норвегия. Тези решения касаят най-вече борбата срещу тероризма и трансграничните престъпления. Вече имахме първа размяна на мнение. Там казахме, че е много важно и за двете заинтересовани държави, и за нас в Европейския Европейския съюз, да имаме сътрудничеството на Исландия и Норвегия по тези две точки в борбата срещу тероризма и престъпленията. От приемането на договора по Лисабон имаме властта да кажем да или не, да приемем или не това споразумение. По този начин можем да кажем дали то ще бъде одобрено и дали ще влезе в сила. Моята препоръка е много проста. Препоръчвам на моите колеги да одобрят това споразумение, защото то е важно както за Исландия и Норвегия, така и за нас. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Босотил. Може би комисията, председателството, съвета ще поискат да направят коментар. Не, други колеги, които да коментират това предложение, отправено от господин Босутил. В такъв случай преминаваме към обичайната точка разни въпроси.